господин Антонио Историс Лайт. Първо давам думата на доклад. Пасно. Благодаря. Благодаря. А, значи, а, много интересно проучване беше направено как а, функционира единния пазар в различните страни, каква е ролята на комисията, на съвет, Министерския съвет и как те реагират. И затова защо е важно а, да, те да имат място на масата за преговори? Преди няколко дни видяхме шокиращи картини за една а, фабрика в Турция, която произвежда хиляди фалшиви спасителни жилетки. Наместо да а, спасат а, този, който се дави, те ще му помогнат да се отдави. И за да предотвратим такива опасни стоки, Европейският съюз има общи стандарти за лични предпазни средства. Това въжи за най-различни лични предпазни средства. Сигурна съм, че колегите ще си спомнят неодавната криза с Ебола, където личните предпазни средства изиграха решаваща роля за, за предпазване на лекарите и сестрите, които работиха там. Директивата се отнася не само до отговорността на производителите, но също на вносителите и а, а разпределителите. А, като имаме общи стандарти, това ще задължи нашите, ще даде възможност нашите производители да разширят пазара си в други части на света. Техническите промени в доклада, който обсъждаме днес, ще помогнат за упростяването и модернизирането на 25 години законод... трупано законодателство. Това ще бъде приветствано от производителите, от организациите на потребителите и аз приветствам тази стъпка. <clears throat> Една от ключовите, един от ключовите проблеми на единния пазар е колко, докъде трябва да стигне стандартизацията отначало се предлагаше да се разшири това законодателство, като обхвани и кухненските ръкавици. А, а, необходим е ясен анализ на а, разходите и предимствата на такава, а, на, на такава хармонизация. Не е необходимо тя да стига чак толкова далеч. Необходимо е също така, а, няма кой да ни се намесва в къщи, какво ни какво използваме, когато мием чиниите. И искам да благодаря на колегите от Комисията по вътрешния пазар, които гласуваха да се отхвърли това предложение на комисията, да се разшири обхвата на директивата, така че да обхване и кухненските ръкавици. След много дискусии, 28 европейски страни, страни се съгласиха на това, което ние предлагахме. Няма да има закон за а, ръкавиците, няма да има закон за наечийските продукти, които виждаме на селските на пазарите, фермерските пазари. Но 27 министри гласуваха с голямо мнозинство, а, че те искат да има закон за фабрично произведените ръкавици за хващане на топли тъви. Но а, в много страни, включително и моята страна, вече има стандарти за такива огнеопорни ръкавици. А, не знам, че а, а, не съм сигурна, че това ще допренесе. А, но съм съгласна съм с това, което демократично решават правителствата на страните членки. Тоест, ръкавиците, най-малко ръкавиците за миене на чини, гумените ръкавици няма, не влизат в директивата, но направихме 100 различни изменения в директивата, за да може тя да бъде по-ясна, по-точна, по-малко бюрократична. Надяваме се, че това ще улесни и бизнеса, и потребителите. А сега на следващия докладчик е, Катерин Штила. Благодаря, благодаря на докладчиците в сянка на Комисията на съвета за сътрудничеството по въпроса за газовите уреди. Е, много хора е, използват газови уреди, в домакинствата, газови печки, бойлери и така нататък. Е, те се използват и в промишлеността. Настоящото законодателство показва, че ако работим заедно, можем да гарантираме безопасността на тези продукти, а те се притежават от почти цялото население на Европейския съюз 500 милиона. Е, изискванията, които изпълняват е, производителите, трябва да са едни и същи в целия Европейския съюз. Утре ще гласуваме и се надявам, че всички ще подкрепят е, това споразумение, тъй като имаме компромис между всички заинтересовани страни. Регламента, ако бъде прият утре тук, ще бъде е, прехвърляни в държавите членки и това трябва да стане до януари 2018 година. Газовите уреди включват е, много различни е, видове уреди и инсталации. 30 милиона такива уреди се продават всяка година. 40 милиарда евро струват тези уреди всяка година. Да не говорим за средствата за поддръжка и така нататък. Ето защо тези газови уреди трябва да отговарят на най-високи стандарти за безопасност, за да може да се гарантира и безопасността на хората, които ги ползват и на животните, които се намират на местата, където има такива газови уреди. Искам да кажа няколко думи и за въглеродните окиси. Всички знаят какво е въглероден двуокис, но когато се използват газови уреди, се отделя опасния газ въглероден оксид или моноксид. Аз имах изменения в тази връзка. Има тревожна статистика. В Великобритания Въглеродния моноксид е, се счита за тих убиец. Е, много хора загиват поради този газ. Е, има и много ранени хора. Всички тези трагични случаи могат да се предотвратят. В Великобритания, например, едно дете, Боби Шепард, загина всъщност то загина на остров Корфу поради бойлер, който не работи както трябва. Има и други подобни примери. Трябва да предотвратим тези смъртни случаи. Има една оценка, според която 500 000 британци са изложени на риск от смърт поради въглеродния моноксид – той е свързан и с рака на кожата. Има различни нива по настоящем относно безопасността на газовите уреди. Ние смятаме, че трябва да има законодателни действия и потребителите трябва да бъдат защитени както трябва, независимо от това къде се намират. Тъй като няма предложение за безопасността в хотелите, ние от лейбаристската партия предлагаме да има поне насоки за хотелите, за газовите уреди в тях, тъй като няма да има регламент, искаме да има конкретни други разпоредби за въглеродния моноксид. В момента няма нито един орган, който да събира данни в цяла Европа за вредата от въглеродния моноксид. Госпожо председател, уважаеми колеги, надявам се, че ще се съгласите с мен, че е много важно газовите уреди да са безопасни във всяко едно отношение и е, за да стане това трябва да има конкретни действия. Благодаря за вниманието. И сега господин Лопес и Сторис Уайт. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. В момента съществуват в Европа над 500 хиляди е, въжени линии. Пазара е също много голям. Ние имаме сериозен пазарен дял. Тук става дума за хиляди е, работни места, свързани с е, компаниите, които инсталират е, подобни въжени линии. За това е изключително важно нивото на защита на потребителите да бъде достатъчно високо, да има достатъчно стандартизация в техническите изисквания и да има еднакви условия и изисквания в целия Европейски съюз. Изграждането на цялостен вътрешен пазар е сериозно предизвикателство. Економическата интеграция в Европейския съюз винаги е била двигател и за политическа интеграция и един хармонизиран вътрешен пазар ще доведе до по-голям економически растеж. И в момента ние трябва да търсим ползите от този економически съюз за създаване на благоденствие. Посредством предвижданото доказателство ще бъде създаден и по-ефективен вътрешен пазар. Пазара на въдържени линии е изключително специализиран, доклада е много технически – Директивата от 2000-та година сега ще бъде заменена с регламент. И е, този регламент, който ще приемем утре, ще даде възможност да има пълна хармонизация в посока на по-добро регулиране и правоприлагане в Европейския съюз. Става дума за предпазни устройства и подсистеми на съответните въжени линии, да има възможност да се продават тези инсталации в целия Европейски съюз. Пълната хармонизация е необходима, защото не следва да има различно ниво на изисквания в различните страни членки, за да се, улес... за да се улесни търговията. Регламента ще даде и по-добра възможност за спазване на законодателството от една директива. Тук се е, засягат и въпроси за земеползването, опазването на околната среда и благоустройството. Новият регламент има ясно е, разписано приложно поле. Става дума за въжени е, линии и кабелни инсталации, които се използват за а, превоз на хора, а също така и инсталации за развлечение. не се прилага към въжени линии, които са с изключението е, за въжени линии, използвани за развлечения. не се прилага за въжени линии, които са с двойно предназначение. Целта е да няма изкривяване на пазара. Запазват се разпоредбите за е, изпитания за предпазните устройства. Сега давам думата на госпожа комисаря. Благодаря, госпожа председател. Дами и господа, първо искам да благодаря на парламентарната комисия по вътрешния пазар и на докладчиците госпожа Форд, госпожа Штир и господин Лопес и Уайт. Това, че са постигнали компромис, който ще даде възможност бързо да приемем на първо четене този регламент. Е, хармонизацията на единния пазар е един от приоритетите на комисията. Много важна крачка е да се осигурят единни правни рамки в това отношение. Това се отнася и за газовите уреди, и за въжените линии, които имат голямо място в нашия вътрешен пазар милиони хора ги използват ежедневно. Ключово значение има законодателството на единния пазар да бъде такова, че тези стоки да бъдат безоплатни. Същото се отнася и до личните защитни предпазни средства, които трябва да осигуряват адекватна защита на използващите ги. Също така фирмите, които произвеждат тези стоки, трябва да отговарят на изискването на закона, но и да бъдат конкурентоспособни. Тоест, необходими са ни правни рамки, които са ясни и не са прекалено обременителни. Този пазар, този, това предложение е голяма крачка напред, като се използва така наречения нов подход. Става дума за регламенти, които ще бъдат пряко приложими във всички страни членки. Това ще улесни значително живота на предприятията, на место да трябва да анализират а, а, всеки законодателен акт и да го транспонират в 28 страни. Има само един закон, преведен на всички официални езици на Европейския съюз. Тоест ние сме вече по-близо до прилагането на новите законодателни рамки, които ще направят цялото законодателство за единния пазар много по-последователно и много по-лесно за прилагане. Е, нови е, задължения за вносителните е, и търговците са приети. Те трябва да извършват определени проверки преди да внасят продукти от трети страни в Европейския съюз. Проследемостта ще направи възможно да се проследи пътят на, на стоките по цялата вери, търговска верига. Това се отнася също и до органите за надзор на пазара, които ще могат по-ефективно да действат срещу стоки, които не са безопасни и не отговарят на изискването на вътрешния пазар. Това ще принуди всички да спазват правилата, ще намали нелоялната конкуренция. Значи ползата ще е за всички, за потребители, производители и за над властите които наблюдават пазара. От институционна гледна точка трябва да бъде ясно, че неодавна приключените споразумения, а преговори между институционните споразумения, а, трябва да се каже, че тази комисия не е същото както ком... групата на експерти на комисията. Чрез включването на междуинституционното споразумение по-голямо внимание ще бъде обърнато на съответните комисии. Приемането на този законодателен акт, несъмнено, ще има положителен ефект върху предприемачеството и конкурентоспособността на Европа. А това, което е постигнато от съзаконодателите, ще има значителна добавна стойност за предприятията, гражданите и националните администрации. Затова комисията приветства пакетът от мерки, по който е постигнато съгласие. Благодаря сега госпожа Ажея. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар Бинковска, аз съм докладчик в Комисията по заето си социални въпроси и трябва да кажа, че по отношение на личните предпазни средства, Е, в нашата комисия имахме пълно единодушие. Защитата на работниците естествено е от първостепенно значение. Има различни инструменти, които обаче не са фиксирани не са еднакви за всички, сега ще имаме ниво на защита, което ще е цялостно и всеобхватно. В комисията по заетост единодушието показва колко е важна тази тема и трябва ясно и открито да кажем на широката общественост, че това е тема, която е свързана с здравето на хората, Знаете колко е деликатен този въпрос. Всички условия и разпоредби, които се задават, трябва да бъдат изпълнени. Още веднъж трябва да кажа, напълно подкрепяме този доклад. Следващия оратор. Уважаеми колеги, аз се изказвам от името на НП за личните предпазни средства. Единия пазар на Европейския съюз е уникален с това, че има много високо ниво на защита на потребителите. Никъде по света не съществува такава защита. Е, примерно, е, работните каски, огледа, очила, е, това са важни неща. Не става дума само за ръкавиците, с които мием чини. И всеки трябва да е в състояние да се ползва от най-добро ниво на защита посредством лични предпазни средства. Ние трябва да бъдем защитавани също и от лошо качество. Малките и средни предприятия обаче ще трябва да могат да прилагат съответните изисквания без прекомерна бюрокрация. Те нямат време да се занимават с подобни изисквания. Какъв смисъл да има изисквания, които няма да могат да бъдат прилагани. За това трябва да има и упросте, упростена процедура за повторно подновяване на сертификати за определени производства на предпа... лични предпазни е, средства. Във всички случаи, освен да търсиме високо ниво на защита, трябва да снижаваме и бюрокрацията. Във всички случаи аз съм за доклада. Благодаря, госпожо председател. Регламентът за личните предпазни средства е нещо, което ценим много високо. То е, защото извънредно важно е да защитим потребителите. Регламентът обхваща много важни въпроси, но много важно е да се изпълняват неговите изисквания. Говорим за каски, за облекла за огнеборците и други защитни средства за хора, които работят в трудни условия, трудни и опасни условия. Това са стотици хиляди работници в целия Европейски съюз. Но става дума не само за тези, които работят опасни професии, но също така и в бита. Гражданите също трябва да имат възможност да използват лични предпазни средства, които са надежни и безопасни в домовете си. Съветът и комисията трябва много ясно да покажат, че до сега подхода към тези въпроси е бил прекалено бюрократичен. Дали става дума за облекла, дали става дума за ръкавици, трябва да може да се улесни работата на производителите, да може да гарантират сигурността на тези лични предпазни средства, да гарантират сигурността на потребителите, да улеснят пазара, защото такова законодателство трябва да бъде в полца на всички. И нашата група подкрепи предлагания документ господин Далтън. Благодаря, приветствам ревизията на законодателството за въжените линии. Така ще се намали бюрокрацията. Освен това, националните власти ще трябва да приложат правилните мерки за безопасност. Комисията обаче имаше неправилно предложение от части за въжените линии и сега се радвам, че то е изключено. В Великобритания има една въжена линия с туристически характер, която е на 125 години. Тази въжена линия е много важна за поминъка на региона, в който се намира и тя отговаря на всички изисквания за безопасност. Ако бъдат въведени някои изисквания с допълнителен характер, тази въжена линия ще трябва да приключи работа, да фалира. Радвам се, че се приема, че не може да има единен подход за всички и съответно тази историческа въжена линия, позната като Cliff Wave в Великобритания, ще продължи да съществува. Госпожа Харанзова. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, тези три досиета не са най-привлекателните теми, вероятно, особено толкова късно вечерта. Но а, ние всички работихме усърдно по време на преговорите и благодарение на нашата работа всеки европейски гражданин ще им се радва на по-голяма безопасност когато взима душ, когато се качва на лифт, когато използва лични предпазни средства, независимо къде ще се намира в Европа, той ще бъде защитен от най-високо ниво на правила за закрила. И, например, е, факта, че се изключват от разпоредбата историческите въжени линии, като е, съответната железница в Прага, е много добър. За мен това е един добър пример, когато хармонизацията и на европейско ниво си заслужава. Разбира се, че няма нужда да има разлика между техническите стандарти, защото един ни стандарти засилват конкурентоспособността, улесняват живота ни и го правят по-безопасен. Госпожо е, комисар, искам да окоръжа комисията да продължи да използва законодателните си правомощия за създаване на закони, само когато ползата от тях е много ясна. Така и единия пазар ще функционира по-ефективно. Господин Масталка има думата. Колегиня Колеговек. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Срамота е, че в този късен час трябва да обсъждаме въпрос от такова значение за европейските граждани. Става дума да бъде заменен регламента от 1989 година. Предлаганото законодателство ще има и голямо економическо значение. Е, при личните предпазни средства могат да се използват нови материали. Разбира се, има и някои е, спорни въпроси в предлагания текст, например предпазни средства срещу горещина, влага е, и други подобни. Също така предвиждат се различни срокове. Едни срокове за техническата документация, други за сертификатът за а, декларацията за съответствие. А, трябва да а, се направи всичко възможно да се улесни живота и на потребителите, и на производителите, и да се избегнат всъщност опасности за онези, които работят там. Госпожа Палкър. Благодаря, госпожо председател. Хармонизация и Европейски съюз а, са думи, които често чуваме заедно. Сега имаме три законодателни доклада, които трябва да увеличат хармонизацията в държавите членки. Само, че подхода еднакво за всички не е съвършен. И тук няма изключение в това отношение. В Великобритания има притеснение, че законодателството за лични предпазни средства не е добро, но Великобритания ще трябва да го приеме. Сигурна съм, че всички искаме да има е, свободна търговия, за да просперират държавите. Но по отношение на хармонизацията в тези три предложения за законодателство, мисля, че тя е излишна. Господин Бушой. ПП, pentru рапорту домна Stiller, aș dori să le mulțumesc. Благодаря. Аз съм докладчик от НП по доклада на госпожа Штилер. Искам да благодаря на всички докладчици и в сянка за усилията, които положиха в последните месеци. Новия регламент е, представлява пример за законодателство, което хармонизира нормите в Европейския съюз и осигурява свободно придвижване на стоки, като например е, газовите уредби ще бъдат спазвани по-високи стандарти за безопасност, ще се намали риска и ще се даде възможност по-рационално да се използват горива. От обикновените газови печки до големите котли в сградите в Европейския съюз, се намират около 47 милиона подобни уреди и уредби. Хиляди се продават всяка година и много се радвам, че бе възприета идеята за нанасене на промени в текста в посока по-висока закрила и безопасност за потребителите. приеха, бях, прияти бяха и текстове за предотвратяване на отравяне с въглероден окис и други опасни емисии от Отравянето с въглероден окис е най-сериозна опасност при използването на подобни уреди и смятам, че законодателството е от полза за всички. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Добър вечер. Завършването на единия пазар е една от нашите най-важни цели. Цел, която трябва да, към която трябва да се стремим с всички сили. Става дума за съответните национални законодателства в различните сектори. Но предлагания рекламент не само ще опрости правилата, но ще осигури високо ниво за защита на потребителите. А това е наша цел. Като докладчик по единния пазар за стоки и услуги, трябва да подчертая, че е необходимо да се премахнат съществените пречки пред хармонизирането на системата. Много често говорим за економически съюз, но това като че ли не въжи на, 100, на 360 градуса. Трябва да преодолеем съществуващите пречки. Искам благодаря на докладчиците. Докладът ще бъде прият утре. Той ще спомогне много да се приближим към целта за хармонизация на вътрешния пазар. Това е нова крачка напред и за парламента, и за Европейската комисия. Трябва все по-често да работим по подобен начин, за да може колкото е възможно по-бързо а приятието законодателство да се прилага във всички страни членки. Европейският парламент има какво да направи в това отношение. Защото прилагането на този законодателен акт ще има голямо значение за економиката. Ще има положително въздействие и върху заетостта. Господин Рубик има думата. Много благодаря, госпожо председател. Тук става дума за хармонизация Цели се и постигането на добри економически резултати. Освен това искаме да има достъп до пазарите за всички. В частност ще спомена въжените линии. Те са много важни за туризма, много са важни за пазарния цикъл, за развитието на пазарите като цяло. Има много малко производители на въжени линии и те произвеждат неголямо количество продукция. Въжените линии са екологично чисти и могат да се използват в различни сектори. Освен това могат да допринесат за намаляване на движението по пътищата. Като цяло те могат да се използват на вътрешния пазар и с цел създаване на работни места. Ние имаме една установена култура на голяма сигурност за въжените линии и мисля, че благодарение на това въжените линии ще представляват една много добра възможност за европейските пазари и за световните пазари. Защо не? На тези конкретни пазари оборотите могат да достигнат милиарди евро. Трябва да се отчитат естествено и новите технологии. Въжените линии са устойчива форма на транспорт и това трябва да се вземе предвид, когато обсъждаме възможностите за транспорт на бъдещето. Устойчивостта и мобилността са много важни в транспорта. Трябва да заложим на въжените линии. Господин Кели. Благодаря, госпожо председател. С удоволствие се изказвам от моята група по тази тема. Тя не прави големи заглавия във вестниците, но е важна за потребителите. Изключително добре е, че има тук депутати, които са готови да отделят времето и енергия и опита си по теми, които не им носят много публична известност. Но пък с това се спасява човешки живот, защото се повишават стандартите за безопасност. Тук покриваме три различни продукта въжени линии, газови уредби и лични предпазни средства. В Европа има изключително много уважени линии. В моята страна, Ирландия, ние е, разчитаме много на подобни инсталации за свързване с е, континента и е, по отношение на газовите уредби милиони са използваните газови уреди в Европа. И действително въглеродния Окис е сериозен обиец. В моята страна има много случаи на подобни жертви. Затова има огромен смисъл да се постигне хармонизация в изискванията за единия пазар. И накрая за ричните предпазни средства с удоволствие Чух е, коментарите на докладчика Вики Форд за това какво може да се случи, ако на пазара се появят е, нискокачествени стоки от този вид. За това е, е добре, че ще осигурим на потребителите възможно най-висок стандарт и ще има достатъчно защита. Благодаря. Благодаря, господин Жирио има, Жирио има думата. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Е, смятам, че днес водим една много важна дискусия. Много важна в, всяко отношение. Е, не само в, в областите, които се отнасят документа. би било уместно да се каже, че всичко в Европа трябва да бъде еднакво безопасно за всички. Необходима ни е по-цялостна визия за Европа, за защита на европейските граждани. Днес обсъждаме хармонизирането на изискванията към личните предпазни средства, газовите уреди и въжените линии. Необходимо е да се защитат онези, които ги използват. Понякога става дума за въжени линии, които са много кратки, но на различните скалски курорски курорти в Италия и в, в Франция. Те работят при различни условия. Не трябва да позволяваме изкривяване на условията за конкуренция. Необходимо е да се уеднакват европейските правила, за да може да обхванат всички аспекти на економиката. И накрая а, господин Поспешил. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се присъединя към хора от изказвания. Мисля, че всичко важно вече беше подчертано. Правим важна крачка напред. Обръщам се към комисията. Онова, което може да изглежда формалност, а именно прехода от директива към регламент, всъщност не е никаква формалност. Аз носех отговорност за прехвърлянето от директива към регламент в Чехия и знам, че когато това се случва, ако имаме директива, може да има между 20 и 30 мерки за изпълнение в държавите членки. Мисля, че трябва да имаме споразумение по регламент, който да се прилага по един и същи начин във всички държави членки. Ето защо това е една добра крачка, тази стъпка, която правим напред и сега законодателството ще действа много по-добре от различните директиви в различните области и в различните държави. Сега ще има едини правила, които ще се спазват от всички. Искам да благодаря на колегите. Сега имаме много по-добри изисквания, рационални изисквания за различните продукти, най-вече за онези, които определяме като лични предпазни средства. Има един оратор, казва председателката в спонтанните изказване, и това е господин Мариас. Е Благодаря. Много сериозен въпрос обсъждаме в момента, защото става дума за безопасността на потребителите и на работещите. И Очевидно е, че с глобализирането на економиката и на търговията производството се изнесе в развиващите се страни, за да се намалят производствените разходи и да се увеличат печалбите. Така се намалиха и стандартите за безопасност обаче и е, се получи така, че на пазара се появиха продукти и инсталации, които са опасни. Особено това въжи за газовите уреди, внасени от Китай. Съществуват данни за многобройни инциденти, експло... експлозии, отравяне с въглероден окис и съответно смърт. За това е необходимо да се подсилят мерките. Сега давам думата на комисар Бенковска. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми дами и господа депутати, благодаря за вашето участие в този дебат. Трябва да кажа, че в моят кратък опит в Европейската комисия за първи път чувам толкова много единодушни положителни мнения за законодателно предложение. Искам да благодаря на докладчиците за тяхната работа, за последователността в техния документ. Нека съвсем накратко се спра на три ключови пункта. В, с този регламент ще имаме нова, по-модерна и по-опростена законодателна рамка, която ще тежи по-малко на производителите и ще осигури безопасни продукти, нещо, което е особено важно за нашите граждани и за защитата на фирмите производители. Разчитам на вашата подкрепа за пакетът а, и а, да гласувате в негова полза утре. А сега ще дам думата на трите докладчици. Първо на госпожа Форд. Благодаря. Единният ни пазар има за цел търговията да се осъществява по-лесно в Европа. Имаме 500 милиона потребители и 28 държави членки. Понякога нямаме нужда от подхода, който определяме като един за всички, понякога обаче имаме нужда такъв подход. Днес чухме за газовите уреди, за бойлерите. За тях естествено, че трябва да има ясни правила, за да може хората да не загиват просто така. Правилата сега са упростени, модернизирани, пояснени. Ние преговаряхме, занимахме се с детайлите и сега имаме една по-добра позиция. По моя доклад има 146 изменения, 117 от тях са в окончателния вариант на текста. Едно от тях засяга и улесняване на живота на малките компании, намаляване на бюрокрацията, увеличаване на безопасността, намаляване на разходите за потребителите и производителите. Да се надяваме, че благодарение на всичко това търговията ще просперира. Колегата от UKIP каза, защо имаме нужда от това законодателство? Ами тя не участва в дебатите, не е внесла изменения когато става дума за потребителите и за техните интереси, за търговията, аз мисля, че трябва да се седне на масата. Аз предпочитам да съм там на масата, защото ако не седнем на масата, може да се окажем част от менюто. Благодаря, госпожа Стайлар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички докладчици. Много вълнуващи бяха изказванията на колегите. Господин Кели каза, че е, нашето законодателство спасява човешки живот и това е много добре. Нека да знаем защо сме тук, макар и 10 минути преди полунощ. Вики Форт е изключително права. Когато работим заедно, ние постигаме е, компромиси, постигаме резултати. Ако ЮКИП е, иска да постигне своето, да излеземе от е, Европейския съюз, ще трябва да плати това, че ще има затруднение в общата ни работа. Ние искаме да има единен пазар Нидерландското председателство преди години каза, че Европейския съюз е едно красиво е, творение, което е, е безценно достижение, което трябва да бъде опазвано. И действително с единен пазар 500 милиона потребители в 28 страни, ето сега постигаме нещо смислено, положително за тях. Затова има смисъл да работим. Затова благодаря на всички, които са тук в залата сега. Благодаря на всички, които работеха с нас за закрила на е, потребителите и за единия пазар. И накрая, последно, думата има господин Лопес Лайт. Благодаря, госпожа председател. Най-напред Радвам се, че успяхме да работим в синхрон с колегите са докладчици. Разбира се, винаги има изключения, но това е нещо обичайно. Мисля, че в този случай правим голяма крачка напред в полза на вътрешния пазар. И затова съм горд от това, което направихме заедно с Катерин и Вики. Важно за окончателния документ е да се каже, че ще се предостави повече информация на потребителите, ще има уебсайт. Това се отнася за спирачните системи на въжените линии. А също така и поддържане на най-нова технология. Предвижда се система от санкции и също така трябва да кажа, че Люси Андерсън много помогна, особено когато ставаше дума за санкциите, които трябва да се включат в регламентът, а също така и по въпроса за историческите въжени линии, които са много важни за туризма. Искам също така да благодаря на докладчиците в Сянка за работата, която са свършили за хармонизиране на вътрешния пазар, а и да благодаря на всички членове на комисията ИМКО и други парламентарни комисии, които внесаха предложения за изменения. Това е работа, от която мисля всички може да се, с която всички може да се гордеем. Благодаря и лека нощ!